el acta de ayer está disponible и си носи най-нигуна обхекцион, да даремос по... Уважаеми дами и господа, нека да започнем работа. Разполагате с протокол от вчера. Ако няма възражения, приемаме ги и преминаваме към първата точка от следобедното ни заседание.